следващата точка от нашия дневен ред. Предстои кратко представяне на следните доклади. Госпожа Розиер ще говори за законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и действащи в името на обществения интерес. Госпожо а, Розиер, имате думата за 4 минути. Благодаря, Благодаря господин председател. Когато се представя подобен доклад, е редно да благодарим на колегите за извършената работа. Ще го направя, но аз този път бих искал да благодаря на други хора. Благодаря на Антуан, на Рафаел Але, на Ирен Франшон, Дени Робер. Благодаря на всички, които един ден решиха да проявят смелост и да проговорят. Защото лицата, подаващи сигнал, проявяват смелост те се държат етично в името на обществения интерес и рискуват собствения си живот. Бих искала да подчертая, че за първи път Европейския парламент приема текст за лицата подаващи сигнали. Изненадващо е, защото други институции вече са приемали резолюции в това отношение. Имам предвид съвета на Европа, който прие резолюция през 2014, където зададе високи амбициозни цели, цели, които ние взехме за основа на нашата работа. Говорих за Антуан Делтур и за други Бих искала да подчертая, че нашият парламент много често е призовавал за закрилата на лицата, подаващи сигнали и го е правил в рамките на резолюции в следствие на досиетата LuxLeaks и работата на специалната комисия такса 1 и 2. Благодарихме на лицата, подаващи сигнали, връчихме им а, награди, но днес Антуан Делтур и господин Лае бяха осъдени е, условно на лишаване от свобода. Ние се борим за данъчните измами и за закрила на лицата, подаващи сигнали, но тези две лица бяха осъдени. Ето защо апелирам към създаването на инструмент, който да защити действително лицата, подаващи сигнали. Този текст може да представлява основата на една ефективна закрила. Предлагаме обхватна дефиниция за лица, подаващи сигнали. Не трябва да отделяме внимание на конкретна категория лица консултант, служител и така нататък. Трябва да обвържем дефиницията с естеството на подадената информация. В момента, в който се подаде информация във връзка с деяния, които противоречат на европейския обществен интерес, лицето, което подава тази информация, трябва да бъде защитено. Много често, когато някой реши да говори, той бива сплашван. Затова трябва да кажем, че подобни заплахи и сплашвания подлежат на санкции. Причинените щети и вреди на лицата, подаващи сигнал, трябва да бъдат поправени. Ето защо смятаме, че тези лица трябва да получат финансова помощ, защото тя е необходима, съдебна помощ, в много случаи тези лица трябва да живеят при ужасни условия, да продават домовете си, губят работата си, така че най-малкото, което можем да направим е да им предоставим финансова помощ. Не само финансова, но и психологическа, защото това си е изпитание. Изпитание да се изправите срещу организации, които които имат а, голямо влияние и възможност за упражняване на натиск. Ето защо трябва да има равенство на двете страни, на властите. Ако лицето подаващ сигнал е служител, срещу него ще бъдат предприяти мерки. Ние обаче трябва да направим така, че работодателят да защити лицето подало сигнал, а не да го сплашва. Важни промени настъпват. Трябва да има независими компетентни органи, които да приемат, да консултират, лицата подаващи сигнали. Те са уязвими и остават сами срещу а, влиятелни мрежи. Нуждаем се от независим компетентен европейски орган, който да даде възможност на тези лица да търсят правата си по съдебен път. Ще цитирам един случай, който ще обсъждаме тази седмица. Той е малко по-различен, но тук имам предвид всички тези лица, които са пострадали от глифозата – Една а, госпожа се опита да подведе под съдебна отговорност Монсанто, да подаде информация на националните компетентни органи, но нейният глас не бе чут. Важно е да включим и подобни случаи. Бих искала да спомена един опит от страна на колеги от отсрещната страна на нашата зала да премахнат всяка възможност на лицата, подаващи сигнали, да подават тази информация в пресата. Ама моля ви се, при най-тежките, при най-сериозните случаи става въпрос за корупции, за отклоняване на финанси. Нали, е, точно за тези случаи трябва да се говори в пресата и точно лицата, подаващи сигнали за тези случаи, трябва да бъдат закрилени. Какъв е смисълът да премахнем закрилата за тези най-сериозни случаи, които трябва да бъдат отразени в пресата. По този начин отричаме правата на гражданите да получават качествена информация и не даваме възможност на разследващите журналисти. Жалко е, наистина е жалко. Утре ние ще почетем паметта на госпожа Галисия. Утре на обяд някои от колегите ще се опитат ли да спрат лицата, подаващи сигнали, да се обърнат към пресата. Ще го направите ли утре на обяд? Благодаря ви. Благодаря. Благодаря много, госпожо Розиер. А сега Имаме спонтанни изказвания от залата. Госпожа Шойдрова е първата. Благодаря, че ми давате думата, госпожи и господа. Напълно съм съгласна, че се нуждаем от законодателна рамка за защита на тези лица, особено в, национално, в национален мащаб. Тези лица, които са готови да разкрият на поверителна информация помагат да се борим с закононарушения в областта на данъчното законодателство и други обществени пороци, но трябва да бъдем внимателни не можем да говорим за пълна анонимност, по-скоро за поверителност. Все някой трябва да знае кои са тези лица. Говоря за компетентните органи. Трябва да помогнем подаващите сигнали, като гарантираме а, адекватна реакция, т.е. правото на защита на тези хора е важно, като обаче се зачитаме и националните законодателни разпоредби. Благодаря. Председателят благодаря госпожа Джули Уолт. Whistleblowers are... Подаващите сигнали са огромно значение за защита на публичния интерес, опазване на публичните финанси и включ, включително спасявайки човешки животи. Особено предвид убийството миналата седмица на малтийската журналистка Галиция трябва да вземеме мерки за защита на подаващите сигнали. Подявайки тях, ние е, защитаваме журналистите, неправителствените организации. Всъщност защитаваме истината. Бих искал да благодаря колегата Вържени Резиер за работата по този доклад прозрачност, демокра... демократичност, високи етични стандарти стандарти в публичния и частния сектор. Това са е, ценностите, които защитаваме, когато защитаваме подаващите сигнали. Е, особено когато имаме е, предвид нападките към този доклад от някои политически групи, включително НП. Така, ние сме онези, които трябва да не затваряме очи да, и да се борим за прозрачност, а не да затваряме вратата. Господин Мариас. Благодаря, председателю. в един момент, когато в Европа има огромен държавен дълг, огром брой безработни хора на улицата. Въпросите като данъчните законарушения заслужават особено внимание. Очевидно тук е ролята на лицата подаващи сигнали. Те помагат да се разкрият, сигна... да се разкрият скандални факти. Затова ние трябва да ги защитим. Възможно е те трябва да бъдат защитени от посегателства и тормоз става дума и за огромен брой данъчни нарушения, включително и в Гърция. Тези хора работят за обществото, за това е важно да не забравяме колко ценна е подаваната от тях информация. Да им дадем наистина и економически едно рамо, за да продължат да разкриват те тайни в името на обществения интерес. Председателят благодаря. Господин Яковчич. господине председавайчи. Звездачи. Благодаря ви. Лицата, подаващи сигнали, заслужават пълна закрила. Бих искал да благодаря на докладчика за отличния документ. Крайно време е да предприемем действия когато става въпрос за демокрация, за свободи, се справиме бързо, но този път се позабавихме. Документа, който ни се представи, дава възможност за отбелязване на напредък. Имам пример с лице подало сигнал в Харватия. И пет това лице работеше в... подаде информацията в името на обществения интерес срещу една петролна компания. Мисля, че ако Европейския парламент подкрепи тези, които желаят да помогнат на останалите, ако парламент реши да подкрепи тези, които желаят да помогнат на останалите, ще бъде добра крачка напред. Депути Люк Фланаган. Господин Фланаган. to the lip service when we come to talking about... Когато говорим за подаващите сигнали, всички казват, те са смели, прекрасни, чудесни. Но когато се стигне до положението, че хората не трябва, не трябва да бъдат смели, за да бъдават сигнали, това да е нормално, то тогава ще смятаме, че сме постигнали успех. Защ, защото днеска, ако, ако, ако, ако човек днес подаде сигнал в моята страна, ще трябва да си глътне свирката, ще остане без работа, ще бъде изхвърлено от обществото. В моята страна съм, съм, съм е, чувал, виждал. Е, хора, които в, в, в полицията, които са подали сигнали, след това биват обвинявани в педово, педофилия, в това, че са запалили пожари и са е, окаляни и е, от всякъде. Тези хора, на тях трябва да помогнем. Благодаря, господин Фланагън. Господин Капът, <coughs> защото... Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Това, което разкриват подаващите сигнали, е изключително важно. Става дума за важни факти от е, обществената сфера. Трябва да защитим обществения интерес. А за жалост те самите не са защитени подобаващо. Те нямат подобаваща европейска закрила имаме международни стандарти и трябва да стъпим върху тях в европейското законодателство. Трябва по такъв начин да ги защитим, че да защитим и публичния и обществения сектор сред тях, включително и самонаетите лица. Защото разкрилите Wikileaks, например, не, не трябва да се крият, а това не бива да се допуска. Сега госпожа Боли Скот Като. Благодаря, господин председател. Както каза комисара Московици миналата седмица, е, Европейският парламент е двигателя за борбата с прането на пари. Но но не можахме да защитиме подаващите сигнали в а, Люкслик. А, не можахме. Същото въжи и за журналистката Каруана, която беше убита миналата седмица и която е, предостави информация на нашата комисия. защото липсата на борба с подобни явления разклаща доверието в основите на нашето общество. Как, как човек да набере смисъл, смелост да стане, пода, подава, да подава сигнали, когато няма защита? Законодателството, което днес обсъждаме, обаче ще бъде онова, което ще им осигури тази защита. Благодаря ви, госпожа Катерина Кинич. Благодаря, господин председателю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 Досиетата Панама са само последните от поредица гигантски скандали. Благодарение смелостта на хора, които смятаха, смятаха за свой дълг да разкрият тази информация. Днес водим този разговор. Европейския парламент отново привлича вниманието като върху тази тема. И в редица случая тези хора не са защитени. Благодаря на госпожа Розиер за усилията да се заложи правна рамка поне за хармонизиран подход към тези случаи. Да подпомогнем лицата, подаващи сигнали чрез ясни правила, за да може те да работят в обществен интерес. Благодаря. Благодаря, госпожо Фабио Масимо Касталдо има думата. Благодаря, господин председател. Обсъждаме закрилата на лицата, подаващи е, сигнали. Това обхваща и темата за борбата с корупцията. Нека да се изправим пред реалността. Това е една нехомогенна система. Е, няма хомогенност на правните норми в Европа. Има държави, в които нормите са завишени и подобни лица се подвеждат под съдебна отговорност. Трябва да се даде възможност на лицата, подаващи сигнали, да го правят анонимно. Тези лица трябва да бъдат защитени от а, а, натиск и отмъщение. Трябва да се обърне тежеста на доказване. Тези, които а, упражняват дискриминация, трябва да а, представят доказателства, а не лицата, подаващи сигнали. Важно е да закриляме тези лица, а, защото подадената от тях информация ще има големи економически ще има голяма економическа цена. Не трябва да си мълчим. Нека да направим необходимото. Благодаря ви, господин Касталдо. И сега госпожа Лернер. Заповядайте. Meitä on järkyttänyt maltalaisen rohkea journalisti. Всички бяхме шокирани от убийството на смелата журналистка Дафне Галиция, която а, извади на показ доказателства за корупция и а, отклоняване на средства, но а, всички подаващи сигнали са изложени на подобни опасности. Има, разбира се, и понякога и аноним, начин анонимно да се подаде сигнали. Сега, трябва малките и средни предприятия а, и големите предприятия да бъдат подложени на строги правила, които да въжат за всички и трябва онези, които ги говорят публично за това да могат да бъдат защитени госпожа. Звездачи имaju велико важно. Благодаря, господин председател. Лицата, подаващи сигнал, са важни за всяко едно общество. Това са хора, които поставят в опасност живота си в името на общественият интерес. Обществото обикновено не изразява достатъчно благодарността си към тези хора и те е, биват маргинализирани. Ето защо е важно да защитим лицата, подаващи сигнали, ако желаем да насърчим гражданите да разкриват информация, която е в обществен интерес. Те трябва да го правят без да се колебаят. Всяка една държава членка трябва да има национално законодателство в това отношение. За крилата на лицата, подаващи сигнал чрез законодателството, е невъзможна. Защото това би означавало в някои случаи да решаваме преди да се произнесе от съда. Е, е, благодаря, Георгиос Епитидеос има думата. Благодаря, господин председателю. В големите компании се намират смели хора, които разкриват незаконните им дейности, измами, избягане на данъци, незаконно обогатяване и така нататък. И също така корупция в най-широкия смисъл на думата. Това са граждани, които заклеймяват подобни незаконни дейности. За жалост, твърде често тези хора се превръщат в жертва на собствената си смелост и готовност да помогнат. Всички се навдигат срещу тях и понякога това се стига дори до е, смърт тези хора трябва да получат адекватна защита от държавата, е, да приложим административ, да разработим административни методи, които да помогнат за укрепване на рамките, в които могат да работят подаващите сигнали. Трябва да гарантираме, че когато хората искат да, да трябва да създадем условия винаги да, подобни дейности да бъдат да се разкриват. Благодаря, казва председателят. А сега от името на Европейската комисия господин еврокомисарят господин Аврамополус. Имате думата. Скъпи колеги, първо бих искал да благодаря на докладчика за доклада който е важен принос към нашата дискусия. Комисията счита, че тези, които защитата на тези, които подават сигнали е от огромно значение. Защото това е една много добра правилна и необходима крачка за законното за законната защита на онези, които наистина милеят за публичният интерес. Същевременно трябва да внимаваме да бъдат спазени правата и поверителността на онези, които са обект на подаване на сигнал. А как да стане това на европейския, на равнище Европейския съюз? Знаете, че в момента извършваме оценка на а, предприятите действия чрез, пуб, чрез публично допитване. По, получихме над 5000 отговори от над 200 заинтересовани страни. Можете да да се запознаете с отговорите на нашия портал, но много голямото мнозинство от тях подкрепя необходимостта да се вземат мерки за защита. Първо, за борба срещу измамата и корупцията. Второ, борба срещу избягване плащане на данъците и данъчните раеве. Също така защита на околната среда и защита и на и а, правата на гражданите и опазване на тяхното здраве. Това може да стане чрез а, едно задълбочено и целево консултиране с заинтересованите страни и през 2018 година комисията ще излезе с предложение. Вашият доклад е много своевременен по тази причина и вашите предложения ще бъдат взети предвид в нашето бъдещо предложение. Благодаря ви. Благодаря. С това закривам дебата.